Bene, già. Non so come si fa qua. Bene, prego. Eh, cari colleghi, vi pregherei di prendere posto, di indossare le cuffie. И така, уважаеми колеги, моля да заемете местата си. Ще ви помоля да намерите е, къде да седнете. Има няколко свободни места, за да можем да започнем. И така, с огромно удоволствие ви представям представителите на правителството е, на Италианската република и също времено на председателство на Европейския съюз – господин Дарио Франческини, министър, и господин Джакомели, заместник министър. Но преди да им дам думата, ще ви помоля да приемем дневния ред. Четвърта точка изслушванията в частност. Виждате, Госпожа Джанини, министър на образованието, ще дойде утре в 10 сутринта. Тя не присъства днес, тъй като в Рим днес заседава Министерския съвет по въпроса за реформите в средното и основното образование. Също и държавния секретар господин Бопа по политиката за младеща. Моля да си отбележите тази промяна. И така преминаваме по-нататък. Втора точка да приемем проект протоколите от заседанието от 7 юли. Ако няма възражения, приемаме ги. И така, следваща точка – не виждам а, някой да има възражения, както казах, приемаме протоколите. Искам само да ви уведомя, че това заседание се предава по интернет, така че мнозина могат да ви наблюдават. Имаме и превод на естонски, унгарски, на гръцки, румънски, български, а, а, немски, италиански и испански, френски и чешки. И така. Председателството на съвета а, имаме възможност да се запознаем с приоритетите, както го правим в всички различни области, културната политика, взаимоотношенията с трети страни, медиите, аудиовизуалната политика и така. Всички тези теми. Искам да приветствам с добре дошли представителите на председателството. Трудно им е било да се подготвят, знам, защото Европейската комисия още не е определила своя състав, пък и сега приключва сезона на отпуските, Вашето председателство е стратегическо, тъй като съвпада с началото на новия Европейски парламент, новия мандат. Редица нови програми са приети и започват сега да се реализират Еразъм, Еразъм Плюс, Талантлива Европа, редица програми в областта на културата и на младеща. Искам да дам думата на господин Дарио Франческини, който ще ни запознае с приоритетите на италианското председателство. Той е министър на паметниците, културните дейности и туризма. Той идва на това заседание след като беше при нашите колеги от Комисията по транспорта и туризма. Знам, че там са му задали 27 въпроса а, искам да ви попитам от самото начало. Знаем, че италианското правителство възнамерява да обърне повече внимание, отколкото до сега се е обръщало на културната политика, въпросите в аудиовизуалната сфера, културното наследство в различните му аспекти а, и да разглежда въпросите на културата по а, един интегриран начин, а, предвид, например, на тематиката на защита на правата на интелектуална а, собственост а, и предвид на промените в а, светлината на стратегията Европа 2020 година тези въпроси да се откроят. А, има и някои особено деликатни въпроси, свързани с приемането на бюджета за 2015 година. Аз съм докладчик за доклада а, по бюджета. А, знам, че а, им искаме да не се орязва драстично бюджета за култура и бихме искали в съвета да получим подкрепа, защото е необходимо да се разполага средства, за да се осъществяват тези дейности. И така сега господин Франческини, сега ще ви дам думата по въпроса за дигиталните теми. Ще говорим с господин министъра на телекомуникациите. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Моля да ме извините, че позакъсняхме. В другата комисия, където бях, обсъждахме темите, свързани с туризма. И там имаше е, въпроси, по които аз е, е, имах доста да говоря. Така че доста просрочихме първоначално предвиденото време. Според мен, шестмесечието на италианското председателство ни дава възможност да започнем работа съвместно с новия състав на Европейския парламент и с Европейската комисия, която, когато тя поеме съответно своята роля. Важна е ролята, която има вашата комисия, защото има редица въпроси, които трябва да намерят отговор. Много са предизвикателствата пред нас. Ние всички сме в позиции, позицията на хора, които трябва да вземат решения, когато се обсъждат културната политика и а, централното място на културата, а, особено важно, когато говорим за развитието на Европа. А, необходимо е да убедим колегите, които също участват в вземането на политически решения, във важността на темата така че националните ни правителства да си дават ясна сметка, че културното наследство красотата на културното наследство, значимостта на нашата история, значимостта на творчеството и на творческите и художествени индустрии заедно представляват огромен кос, който Европа може да изиграе в а, конкуренция с останалите световни сили. Необходимо е да се осъществяват инвестиции в този кос, за да можем успешно да изиграем тази ръка. Ние, както казах, трябва да оценяваме по достоинство културата и да инвестираме <clears throat> във всички тези дейности, свързани с творчеството и културата. Така че всяка държава всеки политически, политическо-географски регион на света да а, отчете нашата позиция и съответно трябва да а, се възползваме от нашите предимства. А, разбира се, Безспорна е връзката между туризма и културата. Трябва да инвестираме в културата, творчеството и наследството, без които Европа не може да привлича огромни потоци от туристи и да спомага за развитието на економиката трябва да инвестираме в това. Разбира се, трябва да се отчитат редица параметри, като разходите за труд. Същевременно обаче да обръщаме внимание на конкретиката, на възможностите по места, да не загърбваме е, тези уникални възможности, които може да предложи Европа. Една истинска е, култура, жива култура, ние разполагаме е, с е, изключително талантливи е, хора и специалисти в тази сфера. Така че културата е един вид лост, с чиято помощ можем да установим какво представлява това да си европеец и разбира се да очертаем разнообразието на националната самобитност. Това не ни пречи да а, споделяме а, общо европейската ни идентичност и културата осъществява тези връзки. Нашето желание е да оптимизираме организационните схеми и взаимоотношения по най-интелигентен, най-ефективен начин, така че да имаме този културен обмен и с другите части на света. Европа 2020 година ни дава възможност да влезем в един кръг на непрестанно развитие и усъвършенстване. Ние имаме художествените отрасли в нашата економика, на които а, италианското председателство би искало особено да обърне внимание. А, друг важен за нас аспект е а, хоризонталният характер на културата, който се връзва с други ресори, като например регионално економическо развитие и развитие на отделните общности. Ние искаме да използваме културата като инструмент, чрез който да работим за общия ни колективен интерес. Неодавна участвах в заседание на министрите по културата, туризма и това беше по време на гръцкото председателство. Там всички министри бяха на едно и също мнение. Не става въпрос да се дава някакъв изключителен статут на сектора култура. Не, че искаме да защитаваме нашите а, творци от а, конкуренцията защото в редица други области, например една страна като, като Китай, се налага все повече и повече но културата не бива да се разглежда като просто една от множеството стоки, които се търгуват на свободния пазар. Културата е уникално благо и тази уникалност трябва да се признава. Това трябва да се разбира, когато говорим за изключителното място на културата. Искаме също така да се е, работи за е, системата на управление в различните сфери след а, а, периода а, до 2014 искаме да продължим с нова програма. Тя ще бъде одобрена на заседанието на министрите през ноември. А, и в този кръг на мисли, според нас, а, а, ставащото в дигиталната сфера е особено а, а, важно. Има и други свързани теми, като например интелектуалната собственост и а, борбата с а, пиратството, а, данъчните въпроси. Всички тези аспекти ни се ще да ги видим облечени в национални политики. А, когато говорим за продукти или а, платформи трябва да имаме предвид тези, които функционират отвъд националните граници. Това е един сектор, който е доста динамичен и изисква въпросите да се разглеждат от нас и от вас. А стои въпроса и за авторските права а, в контекста на дигиталната ера. О, съвсем а, естествено е да има призиви за а, свободен достъп, а, но това трябва да се съчетава с а, авторските права, така че а, художествената продукция а, на авторите е да получава дължимото. Ние искаме да имаме свобода на творчество и там има също а, въпроси, тъй като днес в интернет може да имате достъп до различен вид съдържание, но все още няма общи договорености. Имаме също така европейска дигитална платформа, която има връзка с културното наследство, позволява пряка връзка на гражданите с европейското културно наследство, създавайки нови модели на поведение и на стопанска дейност, включително предприемачество. Искаме да се засили сътрудничество между инфраструктурата на изследователско ниво и на оценяването и споделянето на културното наследство. Тук трябва да се включи и наследството на човечеството изобщо, защото според мен а, културното наследство не може да се разглежда като нещо изключително и обособено за някакъв регион от света. Имаме вече набелязани дати за заседания по въпросите на културното наследство. Министрите, които в страните членки се занимават с тези въпроси, знаят, че това е, е специфичен въпрос. Например, когато има някакво природно бедствие, то може да има да причини големи щети на материалното наследство. Трябва да инвестираме в мобилността на творците – и в онези работници в трудовия отрасъл, които остават зад колисите в различни европейски градове може да се насърчава практиката на обмен на творци за определен период от време. Това не е еразъм, но ще бъде оформено подобно на програмата Еразъм, за да може да се обменя опит между млади творци, обмен между музеи, например, и ни се ще да организираме обмен и побратимяване между а, музеи и други културни обекти. Най-важното нещо, според мен, е да осигурим инвестиции в културата и образованието, да се инвестира в младеща на всички а, нива. Утре нашият министр на образованието ще говори по този въпрос, но ни се ще също така да приучим а, младите хора а, към това да се следи а, динамиката на търсенето в а, този културен ресор. Живеейки в дигитално време, ние имаме и традиционни носители на знание и култура, като книгите, така и дигитални носители. А, в комисията, комисията по туризма също говорихме а, по тази тема. А, и тя е особено важна с оглед на културата, а именно – да се насърчават а, тематични маршрути, а, културни маршрути, които обхващат няколко държави. Те са много важни и биха способствали за развитието на онези региони, за които а, е трудно да привличат туристически поток. Те са отдалечени примерно от националната столица. Ако успеем да начертаем тези основни маршрути, те могат да бъдат маршрути, по които хората могат да вървят пеша, могат да ги изминават с велосипед или пък с влак Нашето а, правителство, например, ще насърчава един такъв маршрут а, в а, околностите на Сиена. Имаме и такава а, изложба, която в момента се подготвя. В Сиена това е, ще бъде един маршрут, който ще минава в южната част на Италия в, история, в историята още се корени началото на, на тези маршрути, свързани с поклонничеството и още от тогава е имало а, голяма а, а, смесица на култури а, от различни части на Европа, а, свързани именно с такъв един маршрут. А, трябва да осигурим закрила на историческите библиотеки, да обръщаме дължимото на художествения превод и да помагаме също на доброволческите европейски служби, в които работят в областта на културата. Доста амбициозна програма за 6-месечния мандат на италианското председателство – Искаме също така да се проведе и една а, обща асамблея на европейските индустрии в областта на културата. Обедени сме, че тези художествени индустрии могат а, да повлияят а, значително на развитието и економическото развитие на Европа и трябва да убедим и другите а, политици в това. Това е очевидно в а, Италия. И туристите, които посещават Европа, идват основно заради това, което им предлага европейската култура. Така а, решават изобщо да пътуват до Европа. А, това определя а, избора им да пътуват а, и да обикалят а, света а, да дойдат именно в Европа. И така искаме да работим, а, за да засилим сътрудничеството между институциите в тази сфера, така щото културата и туризма да се разглеждат а, като неразривно свързани. В Неапол има Европейски форум на 29-30 октомври. А, там ще се съберат министрите на туризма и министрите на културата. Надяваме се там да намерим оптималният начин за съвместна работа предвид на бюджета, госпожо председател. Мисля, че сте права. Вие споменахте този въпрос и а там ролята на Европейския парламент е особено отчетлива, не толкова по отношение на конкретиката на сумите, а на пропорциите. Благодаря. Благодаря. Нека дам сега думата на господин Джакомели. Бих казала, че цифровите въпроси и проблематиката на мрежата също са от голям интерес за нашата комисия. Давам ви думата. Благодаря, госпожо председател. Да, аудиовизуалният сектор несъмнено е в процес на дълбоки промени. А, там има много големи предизвикателства. сливат се медиите, интернет и далекосъобщенията се сливат, телевизията и киното – претърпяват промени вследствие отражението на цифровите технологии. Хората преминават към различни модели на потребление. В светлината на това, италианското председателство е на мнение, че правилно да се признае необходимостта от един цифров пазар в Европа. Но Европа не е само пазар, тя е политически и институционен участник в световните процеси, който може да допринесе за промяна на основните правила, на които те се подчиняват. Естествено, че е, тези тенденции крият и своите рискове, а именно всичко да бъде сведено до най-малкия общ знаменател, този на пазара. Смятам, че трябва да отчитаме във всеки един процес много повече съображения от чисто пазарните. Медиите ви позволяват свобода на изразяване, срещи с нови хора. Медиите ви дават много възможности. И това не може да се подценява. На следващо място трябва да се обърне внимание на самите продукции в аудиовизуалния сектор, включително филмите. Ние одобряваме решението, решенията във връзка с културата, кои, за които говори господин Франческини. Ти лунго периодо. Е una scelta che ci консенте ди гладаняре дел темпо. Решенията, е, които се опират върху виждането, че културата заема изключително място. И според нас европейските правителства трябва да подходят към този въпрос е, като към възможност за обединение политически план. И от тук да зададат параметрите на регулативния ландшафт. Не е редно само да седим и да чакаме. и да сме доволни от това, че на нашите екрани през цялото време говорят хора с американски акцент. Ние се нуждаем от пълно показване на културното многообразие на Европа. Е, през октомври месец в Милано ще проведем среща във връзка с управлението на интернет пространството. Европа трябва да говори с един глас. Трябва да има единно виждане за цифровия сектор и да има единно становище, което да отстоява визави Съединените щати. Ние имаме и какво да предложим. От економическа и от търговска гледна точка. В крайна сметка, това, което притежаваме, е част е, от е, общия е, ландшафт, от общия пейзаж и той има и своите економически измерения. Комисията се е ангажирала да гарантира неутралността на мрежата, но това трябва да е свързано с равни възможности за различните платформи. Така че новонавлизащите на пазара субекти да се подчиняват на същите правила, както съществуващите оператори. Говорим и за произведения, проистичащи от културните специфики на отделните държави в Европа. Мисля, че трябва винаги да се подчертава връзката с происхода на тези произведения и да се гарантират равнопоставени условия за участие на пазара. Това е нещо, на което трябва да настояваме. Комисията за федерални комуникации в Съединените щати направи заявление в смисъл, че е възможно споразумение между далекосъобщителния сектор и е, комуналните услуги. Споразуменията са нещо хубаво, но ако има споразумения между големи корпорации не трябва да се допуска те да иземват функциите на признатите институции. Говорим за голям залог. Съдържанието на това, което се обнародва в мрежата. При нас има единен цифров пазар – Много инициативи се осъществяват в момента и ние бихме желали гласът на Европа да се чува. Знаем, че вашата комисия неодавно обсъди директивата за медиите, за средствата за осведомяване. Аз силно подкрепям позицията, застъпена от вашата комисия. Ако не се лъжа, говорим за една резолюция от 2013 година, юли месец, в която бе заявено, че трябва адекватно да се подходи към е, сливането на отделните видове медии и регулативните органи трябва да реагират адекватно на този вид сливане. Това наистина е предизвикателство за нас от гледна точка на услугите, които се предлагат е, в интернет пространството и неговото съдържание, е, но преди всичко предизвикателството е на плоскостта на културата. Преминавам към заключителните си думи. В тази област работят както национални, така и международни институции. И не мисля, че те могат образно казано, да играят по свирката на големите международни корпорации. Смятам, че е, се нуждаем от това технологичното развитие да бъде вкарано в надлежното за целта му русло. В противен случай достъпът до култура и до съдържание е, ще бъде ограничен за онези, които не разполагат с достатъчно средства да си го позволят. Благодаря много за вашите изказвания. Сега изискван... исканията за участие. Госпожа Либацка съм записала. Има и други желаещи. Моля, когато искате да вземете думата, да дигнете ръка. Госпожа Камервер. Благодаря. Господин министр, господин държавен секретар, благодаря за вашите изказвания. Господин министр, много съм благодарна за яснотата, с която подчертахте колко важно е, е изключението за култура да бъде изключено от е, преговорите с Съединените щати. Това бе ясната позиция и на Европейския парламент, възприета с мнозинство не само изключението за култура, но и всички аудиовизуални услуги следва да бъдат изключени от преговорите за трансатлантическото търговско инвестиционно споразумение с САЩ. No problem. Funktioniert Сега работи ли техниката? Чувате ли ме? Извинявам се, ще започна от начало. Господин министр, господин държавен секретар, благодаря за вашите коментари. Господин министре, много съм благодарна за яснотата, с която подчертахте колко важно е изключението за култура да бъде изключено от пределите на преговорите с САЩ. Зная, че италианското правителство зае твърда позиция в този смисъл в съвета на министрите, а Европейският парламент също зае ясна позиция за това. Ние искаме изключение то за култура да не бъде включвано в преговорите, както да не бъдат включвани в тях и всички аудиовизуални услуги. Знаем, че комисията не възприе нашите искания пълноценно, изцяло и остави отворена една задна вратичка, през която може да се яви отново пред съвета с искане да постави единия или другия въпрос отново на масата за преговори. Знаем, че в различните кръгове на преговори САЩ са се опитвали да пробват докъде Европа може да стигне своята твърдост. Например, по отношение на аудиовизуалните медии е, има изключение за услугите, но не и за инвестициите. За това трябва да внимаваме много. Ако правилно съм разбрала посланията ви, вие и двамата по време на италианското председателство, а надявам се и след неговото приключване, ще следите този въпрос и ще гарантирате, защото културата и аудиовизуалните услуги да не бъдат жертвани в преговорите с САЩ. Нашата позиция да бъде отстоявана. И аз се надявам, че е, тези, които водят преговорите, ще бъдат на една позиция с Европейския парламент в тази връзка. Имам въпрос към господин държавния секретар. Вие говорихте за единния цифров пазар. В съвсем близко бъдеще, може би още при италианското председателство, ще започнем дълги преговори във връзка с Европейския цифров пазар. Както знаете, Европейският парламент беше против плановете на комисията, особено във връзка с мрежовата неутралност. Това беше огромно досие и ние е, взехме позиция с огромно мнозинство. Бяхме на мнение, че е, мрежовата неутралност трябва да бъде запазена и услугите, които могат да ограничат тази неутралност, трябва да бъдат третирани с особено внимание. Зная, че преговорите в съвета по този въпрос бяха много тежки, тъй като позициите на правителствата по него много се разминават. Имам към вас следния въпрос. Съветът ще застане ли на страната на Европейския парламент? Е Позицията на съвета по мрежовата неутралност бе изключително балансирана. Знаем, че тази неутралност се изисква за разнообразието в медиите, за медийния плурализъм. Ще се умеем ли да гарантираме открития характер, равностойния характер на нашата мрежа на цифровия пазар? Благодаря много, госпожо Камерверте. Следващия колега. Bardzo dziękuję. Po pierwsze, bardzo dziękuję obu panu ministrom za niezwykle interesujące przedstawienie. Благодаря. Благодаря за изложените приоритети на италианското председателство. Искам да се спра на две теми, които бяха засегнати от господин министъра. Първо, изразявам подкрепа за вашата позиция, че Европа трябва да има водещо място сред останалите региони и страни в света. Има една сфера, в която ние наистина сме водещи в цял свят, и това е сферата на културата. Ако искаме да запазим тази си водеща позиция, Напълно подкрепям идеята ви за Еразъм 2 или Еразъм А. да се работи по цифровата революция, като се вземат предвид и правата на авторите. Това не бива да го забравяме. Е, цифровата революция ни носи не само блага, тя също носи и заплахи за нашата култура. Често пъти младите хора преимуществено черпят информация от интернет и чрез тази информация, почерпена от интернет, заместват реалната емоция, която се поражда от взаимодействието с живата култура. Затова, ако искаме да гарантираме на младите хора чувствителност и отношение към културата трябва да ги възпитаме като чувствителни потребители на културни продукти. Да не допускаме, защото те да общуват с културата чрез интернета, да общуват с нея и в реалния свят. Така че едно следващо издание на Еразъм може да акцентира върху този контакт на младите хора с културата, да им бъде показано – че нищо не може да замени прякото общуване с едно произведение на изкуството. Длъжни сме да внушим у младите уважение към културата. Благодаря, госпожа Ливацка. Господин Адинолфи. Госпожа Адинолфи. Благодаря, колеги. С е, председателството на Италия получаваме чудесни предложения, но всъщност ни интересува какво ще се случи на практика. Вие току-що представихте програмата, но вече една трета от 6 месечето изтече. Знаем, че има затруднение с достъпа и бихме желали да разберем как ще се отстояват принципите в резолюцията на ОНЕ относно хората с увреждания и техния достъп. Как ще осигурим ползи от нематериалното културно наследство в Европа? А що се отнася до материалното културно наследство, тук стигаме до проблема за липсата на пари и това, че нещата не се представят по подходящ начин на туристите. Господин министър, как ще подкрепите и средите на а, творците? Европейските ни партньори знаят а, на какви проблеми се натъкват италианските творци. Налага им се да присъстват на изложби до късно вечерта, без да получават заплащане за това. Ето така стоят нещата в Италия. И накрая, как италианското председателство ще насърчи дискусиите относно потреблението на цялото разнообразие от културна продукция? Тук стигаме до публично-частни споразумения, които са подписани в Рим най-вече за магистралата, която а, пресича един от най-старите пътища в Европа и мисля, че хората имат право да знаят за това как управляваме културното наследство а не просто така да се отказваме от него и да го оставяме в ръцете на частни предприятия. Благодаря. Сега думата има господин Малтезе моля да се придържате към европейските въпроси във вашите изказвания. Господин министр, вие положихте усилие да ни представите економическото значение на културния сектор и това се прави от дълго време, като се изтъква значението на културата и как европейските политики биха могли да подмогнат справянето с предизвикателството на младежката безработица. Действително имаме такъв проблем. Трябва да се разкрият работни места, но не просто работни места, а те да бъдат качествени. Не може да става и дума за сравнение между дохода ми като млад специалист, е, когато бях журналист, и е, дохода на един млад журналист днес. И ако правя такова сравнение между основната заплата, каквато получавах в моята младост и е, тази, която сега се предоставя, нещата не изглеждат е, добре. Да не говорим и за условията на труд, особено на творците в шоу-бизнеса. И тук имам предвид не само тези, които са засегнати от е, слабата защита на интелектуалната собственост. Каква е позицията на италианското председателство по този тип проблеми? и как ние в Европа можем да осигурим по-добро заплащане и по-добри условия на труд на хората, които са заети в сектора на културата. Господин Джакомо. Дяконо. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър, един древноримски поет е казал, и мисля, че бил прав, че творецът трябва да Бъди щастлив. Извинете, нещастен. Понякога това нещастие е необходимо и ние виждаме резултата от а, подобно нещастие. Понякога то се проявява в а, произведенията на културата. Преди няколко минути ми казаха, че са ме определили за докладчик по темата за културното наследство. Исках да ви задам въпрос, но няма да го задам. Защото до тук чух много добри отговори. И предвид на изключението за културата, ще кажа, че аз, бидейки от Румъния, ние сме жертви на чудовищна цензура. Най-ужасната цензура, бих казал, е економическата, която е неумолима. И ако ние не можем да се защитим, сме обрачени на изчезване. Държавният секретар бе прав, като каза, че трябва да говорим на всички езици. Не бива да даваме предимство на конкретен език. И тук стигаме до разнообразието на европейската култура, която трябва да защитаваме. Надявам се, ще продължим нашето сътрудничество в този дух. Позволете да ви поздравя за намеренията, които заявихте и надявам се отново да се видим. Благодаря ви. Господин Велта. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин министър, Политиката за култура не бива да се разглежда като търговска политика. Ние сме тук, за да подкрепим разнообразието в културата и това е свързано с достъпа до културата за младите хора. Бих искал да попитам какви са плановете на италианското председателство по този въпрос, как ще финансира своите дейности и за какви срокове. Преди да чуем госпожа Еванс, нека да кажа, че имам още двама записани за изказване, след което ще дам думата за отговори. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на министрите за изказванията. Приемам културното изключение. Вие самите заявихте, че културата е твърде ценна, за да бъде подлагана на търговия. Това, което изтъкнахте, бе изключително интересно, особено това, което казахте за младеща, да се мисли за програми сходни на Еразъм за културата, но също така и за оказване подкрепа на археологически обекти. Аз представлявам Уелс в Европейския парламент. За нас това е от особено значение. Туризма, културния туризъм – нещо, което осигурява поток от 15 е, милиона е, годишно. Ще търсим партньорства с други държави. Ние сме и малка е, двоязична общност. Това опира до разнообразието. Трябва да се мисли за защита и на малцинствените езици, езици, които не са признати, но все пак играят основна роля – предвид на функционирането на медиите и разпространението на интернет. Тяхното включване е от съществено значение, ако трябва да отразим значението на културата в цяла Европа. Благодаря на госпожа Еванс. Сега госпожа Мици, благодаря ви. Съжалявам, че отбелязвам, че повечето от моите колеги могат да говорят на своя език тази комисия, на това заседание, където даваме голямо значение на културата и разнообразието. С съжаление научавам, че малтийския, който е един от официалните езици на Европейския съюз, не е предвиден за превод днес, така че трябва да говоря на втория си език английски. Господин министр, с задоволство научавам за вашите намерения и ние можем да ви засвидетелстваме доверие. Утре ще гласуваме въпроси свързани с бюджета тук в тази комисия. В този бюджет се отдава значение на креативна Европа, гражданството и Еразъм Плюс. Моите колеги говориха за значението на образованието подкрепата за него и квалификацията. Това е означение за нашите деца, за нашите младежи, така че да им осигурим бъдеще. Всички признаваме значението на образованието и връзката между образование и работа. Знаем за инициативата за младежката гаранция. За съжаление, комисията предлага съвсем скромно увеличение на бюджета за образование – Онова, което европейските депутати а, искаха, бе съществено увеличение. И моят въпрос към вас, европейското, италианското председателство, за да подкрепи това увеличение в бюджета, след като признаваме значението на образованието, така че повече младежи да се възползват от тези толкова важни програми. Благодаря. Благодаря ви. Благодаря на всички колеги, които зададоха въпросите си. Сега ще дадем думата на представителите на италианското правителство, но преди това коментар по езиците. Ние, разбира се, ценим езиковото разнообразие. И предвид на това, че вие сте заместник на член титуляр. Това е и аргумента, с който обясняваме отсъствието на малтийската кабина днес. Сега ще чуем отговори от страна на италианското правителство. Предполагам, виждате, че нашата комисия може да бъде естествен съюзник на вашата работа при реализацията на вашите предложения. Радваме се за това, че тук се подкрепя интегрирания подход, залагайки културата в европейската политика. Предстои и съвместно заседание с други комисии. Като председател на тази комисия говоря съвсем неутрално и ще кажа, че ние се надяваме, че назначаването на новия комисар за културата – ще протече гладко и неговият ресор няма да бъде ограничен. Ще обхване аудиовизуалните услуги и онлайн съдържанието. И надяваме се това наистина да бъде запазено в ресора на новия комисар по културата, тъй като в момента положението не е така. Тези въпроси се простират в обхвата на различни генерални дирекции. например по тази по международна търговия, отговорността е разпределена между няколко дирекции. Надяваме се в бъдеще всичко това да се събере в един ресор. Така ще се засили и нашия глас като комисия. Ние отговаряме и за аудиовизуалните въпроси. В този смисъл се надяваме и новия комисар да получи един силен ресор. Чухме от господин Франческини за въпросите на интелектуалната собственост. Сега, господин министър, имате думата за отговор. Благодаря. Искам да благодаря на всички ви за така интересните изказвания и въпроси. Това показва, че споделяме виждането си по деликатните аспекти на темата. И мисля, че това обещание е за много положително положителен обмен на идеи през предстоящите 6 месеца. по отношение на приоритетите, които споменах преди малко, в е италианското председателство и чрез него ще ни е необходимо да осъществяваме е, цялостно сътрудничество, за да няма и избиране на отделни страни и необръщане на внимание на други. И това мисля, че ще стане съвсем ясно по време на предстоящите съвети <clears throat> през септември, октомври и ноември а, трябва да мислим а, за напред и да откроим тези виждания в а, а, програмата. В момента е необходимо правим така, защото културата като сектор да получи признание за своята изключителност. Очевидно тук се включва кинематографията. И а, културните стоки не могат да се продават като всяка, каквато и да било друга стока на всеки, който и да е било друг пазар. Един висококачествен филм е висококачествен, въпреки че е, няма огромни касови постъпления. Същото е и при литературата. Успеха на едно литературно произведение не се измерва с продадените бройки книги. Комисията също така е склонна да подкрепи виждането за изключителния статут на културата в отношенията и договореностите с Съединените щати. За Еразмус. Използвах Еразмус като иллюстрация за основното си послание. Аз не искам да навлизам в образованията като тема в момента, а просто искам да помислим за това какво става след като приключи етапа на образованието на младежите, включително в творческите професии. И ако един младеж е натрупал опит в наш водещ музей, ще има възможност да работи в друг европейски музей. Един архивар – а, натрупал опит в а, е, архивите на една държава също и ще получава такъв тип подкрепа, каквото получават младежите, специалистите в други области, чрез програмите е, по Еразъм. Но в културното поле. Така ще можем да осигурим синергичност и да осъществим понятието европейско гражданство. Мисля, че не е сега уместно да говорим конкретно за въпроси, свързани с вътрешната политика в Италия, но бих отбелязал, че имаме възможност <clears throat> да посещаваме основните колекции, сбирки в основните музеи безплатно. И това не е нещо ново, което да е въведено тази година. Но не искам да се изкривяват а, а, посланията. И съответно дали а, тази възможност ще а, продължи да съществува и в бъдеще. Що се отнася до а, взаимодействието между частния и обществения сектор в а, сферата на културните а, продукти. Това не бива да е тема табу. Но ние като обществен сектор не бива да се дърпаме на страни. Като институции имаме своята роля. Но има и економическа а, връзка. Тук а, има а, финансови средства, които могат да се внасят от частния сектор, за да се а, подпомага а, общо а, развитието на културата. Що се отнася до взаимодействието с други институции, като например програмата на ЮНЕСКО за световното историческо наследство. Дали даденият обект на наследството а, е, се намира в а, притежание на частно лице или е публична собственост, това е, е един кратък период от а, неговата история. Трябва да а, признаваме също така, че собствеността върху културното наследство а, се простира не само в различни епохи от време, но и в различни е, граници. Ако използваме културният сектор то е добре, може би, да го разглеждаме като двигател за насърчаване на економиката. Така може да се, с, а, е, да се осъществи създаване на работни места, които да имат по-траен характер, отколкото това се прави в момента. И сега, накрая, а, е, малко оставам а, впечатление, че хората, които се занимават с, а, са малко романтици. Те са убедени в а, а, доброто, което вършат. А, а, културното наследство е една особеност на Европа разнообразието, което трябва да закриляме, трябва да се защитава, защото то в никакъв случай не е слабост на Европа, по-скоро това е нейната сила. Как можем да го направим? Разполагаме с инструментариум. Например, в програмата за творческа Европа има три елемента. Насърчаване на езиковото и културното разнообразие в Европа. Бяха посочени редица важни въпроси. Вие казахте също, госпожо председател, че трябва да не се допускат ненужни съкръщения на бюджета. Що се отнесе до въпроса как ще работи италианското председателство, искам да кажа отново, че ще се стремим към равновесие и баланс. Знаем, че трябва да се запознаем и за основи с обосновката по принцип за предложението за секрети бюджета за програмата Творческа Европа. Добре е да се постигне баланс и единогласие, но ако питате мен лично като италианец, аз съм за това да се защитават инвестициите в културата и в изследователската дейност в Европа. Председателя, благодаря ви много. А, господин Джакомели, ще ви дам също думата да отговорите, но ще ви моля да бъдете кратък, защото господин Бопа също ще получи думата след малко. Да, най-напред искам да благодаря за коментарите. Смятам обаче, че съм длъжен да отговоря на това, което каза госпожа Камереверт. Във връзка с бъдещата позиция на председателството за мрежовата неутралност и евентуално добирните точки между тази позиция и позицията на парламента. Това има отношение и към позицията, която застъпва комисарят Крус. Ние сме твърдо решени да отстояваме неутралността на мрежата. Вчера разисквахме това с компетентната комисия и в бъдеще ще участваме в различни обсъждания и то най-искрено имам предвид обсъжданията по време на тристранни срещи и навсякъде, където се налага. Смятаме, че мрежовата неутралност е предпоставка за единството, откритостта, достъпността и използваемостта на интернет. Да няма голяма разлика в достъпа до интернет или в неговата бързина, в зависимост от това дали плащате или не. Сега, когато говорим за конкретни услуги и развой, не трябва да допускаме разделянето на интернет на две части. Една част за онези, които плащат достъпа си, друга част за онези, които не плащат. От тук допускането на ограничени услуги може да е полезно за конкуренцията, но не би трябвало то да застрашава единството на интернет и принципа на мрежовата неутралност. Не би трябвало една или няколко големи групи да започнат да използват интернет, за да натрупват огромни масиви от данни и да започнат да преценяват каква култура да ползваме, до каква култура да осъществяваме достъп, каква музика да слушаме и така нататък. За нас интернет трябва да е истински отворено, открито пространство, пространство, което дава възможности. И ми се струва, че в тази насока би трябвало дори да направим нещо повече от това, което направи парламентът в миналото, от това, което и комисията е направила в миналото. Знаем какво става. Някои големи корпорации изключват договори с далекосъобщителните дружества, което означава, че големи мултинационали постигат съгласие за това колко вие да плащате за а, а, качеството на интернет. Напълно е възможно няколко млади а, хора да стоят в един гараж е, и да измислят едно приложение, което има огромно значение за голям брой потребители е, в културно отношение. Ако допуснем корпорациите да завладеят интернет пространството, този романтичен пример ще стане невъзможен. Не искаме да допускаме подобен монопол. Да, конкуренция трябва да има в интернет, но интернет трябва да остане това, което е сега пространство с много възможности, еднакви за всички, а не само за тези, които имат достатъчно финансови средства. Председателят, благодаря. Благодаря за вашите извънредно ясни думи и послания. Благодаря още веднъж на господин Франческини и на, секретар, на държавния секретар е, господин Джакомели. Както казах, е, в края на октомври ще има конференция за интернет. На нея ще се занимаем с аудиовизуалния пазар. Наслова на конференцията е Сектор на кръстопът. С тези думи пожелавам успех на италианското председателство и му пожелавам също да спази днешните си обещания и ангажименти, включително по отношение на бюджета. Сега Искам да кажа добре дошъл на държавния секретар Бопа, който отговаря за младеща и спорта и ще разисква приоритетите на италианското председателство във връзка с тях. C'è Bobba? È arrivato? C'è Bobba? Sta facendo una dichiarazione alla stampa. Pregherei l'onorevole Bobba di prendere... Credo che stia sulla... Господин Бобба, мисля, че той е на вратата и се опитва да влезе. Il parle à la presse. C'est important de faire court pour les coordinateurs, pour votre lettre. Ma lo so, assolutamente. Um,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 Грация, леонореволе Боба, са И така, ето господин Боба е вече при нас. Колеги, бихте ли заели местата си? Господин Боба, добре дошли. Колеги, Може ли да започнем? След изслушването на господин Боба ни предстои важно заседание на координаторите. Бихте ли заели местата си? Allora, eh, Scusate, chiedo di prendere posto e di fare silenzio, per favore. Бихте ли заели местата си, моля? Моля също за тишина в дъното на залата. Господин Вента, моля ви да запазите тишина. И така с удоволствие казвам добре дошъл на господин Луиджи Боба. Той е държавен секретар по политиката за младеща, като отговаря и за спорта. Искам да кажа, че това е сектор с много голямо значение в моята страна. Така наречената младежка гаранция и еразъм попадат в един по-широк портфейл, този на заетостта и благосъстоянието. Давам думата на господин Боба. Господин Панибянко е също тук. Той е експерт по въпросите на спорта, тъй като отговорността за политиката в областта на спорта – е поверена на друго министерство, но господин Боба може да разисква и въпросите на спорта. Нека започнем с младежката политика и след това ще разискваме въпросите свързани с спорта. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Добър ден на всички членове на вашата комисия. Изложението ми ще бъде разделено на две части – най-напред ще се спра на политиката във връзка с младеща, а втората част ще бъде посветена на политиката в областта на спорта. Господин Делрио, държавен секретар по въпросите на спорта, не можа да дойде за днешното заседание, тъй като присъства на важно заседание в Италия. Най-напред Европейският съвет и Европейският парламент са поставили политиката, свързана с младеща, на челно място в борбата с безработицата и в борбата за запазване на обществено-економическия модел на нашия континент. Положението на младите хора в известен смисъл е парадоксално. От от една страна те трябва да се интегрират в живота на обществото, от друга страна обаче те са и носител на промяна и в известен смисъл въплащават бъдещите възможности. Тук съм длъжен да припомня стратегията на Европейския съюз за младите хора – прията на 27 ноември 2009 година за младежите от 2010 до 2018 година. Ние трябва да създаваме възможности за младите хора чрез образование и разкриване на работни места. Това е първото изискване на стратегията, а второто изискване е да се стимулират активното участие в гражданското общество и социалното приобщаване. Тази стратегия се опира върху три думи – млад, хора и умения. Като умения се придобиват в официалния сектор на образованието и обучението, но също се придобиват и неформално, неофициално. Нашата цел е да из стигнем до изработването на така наречения европейски паспорт за умения, който признава уменията независимо от начина по който те са придобити. По време на своето председателство Италия би желала да стимулира работата по интегриран подход по въпросите на младеща. Тези въпроси имат е, хоризонтален характер е, и трябва решаването им да допринася за по-голяма независимост на младите хора от една страна и за растеж и заетост от друга страна. За съжаление, в момента младежите в нашите страни страдат от различни фактори. Кризата е един от тях. Последният европейски доклад е, по въпросите на младеща откроява факта, че младежите са обществената група в най-висока степен изложена на риск от бедност и социална изолация. Също така, е, те са и хората, за които е най-вероятно да се захванат е, с ниско платена или несигурна работа. Нашата цел трябва да бъде младежите да упражняват надлежно правата си, Техните права не трябва да бъдат само празнословие. Също така трябва да не допускаме преминаването на младите хора от един към друг тип зависимост. Съветът на министрите на образованието и спорта е приел работна програма за младите хора през 2014 и 2015 година. Сегашното трио от председателства е избрало като ключова дума за изпълнението на съществуващите планове и стратегии думата овластяване. Най-вече трябва да утвърждаваме достъпа на младите хора до права, за да гарантираме тяхната независимост и пълноценно участие в обществения живот. Този документ е изпратен на всички държави членки. Имам предвид програмата за 2014-2015 година. Италианското председателство ще обърне особено внимание и на политиката на заетостта в подкрепа на младежите за стимулиране на мобилността и за по-голяма откритост, отвореност на пазара на труда. За тази цел всички държави членки на Европейския съюз в момента се изпълнява така наречената програма Младежка гаранция. Ние придаваме особено значение на културното наследство на различните съществуващи култури и на възможностите за младите хора да се ангажират с творческа дейност. Това съответства и на новата програма за култура на съвета за периода 2015-2018 година. Искам да припомня, че при италианското председателство ние особено ще акцентираме върху така наречените възлови умения, ключови умения. По тази линия ще направим всичко възможно да гарантираме признаване на неформалните умения, които младежите придобиват, да кажем, чрез доброволна дейност или по друг начин. И също така е, бихме желали да интегрираме е, единен подход във всички области на политиката, които засягат младите хора. Много е важен хоризонталният подход, интегрираният подход, за да постигнем успех. И съветът е, ще работи основно по три въпроса. Достъпа на младите хора до техните права. Право на заетост, право на настаняване на дом. Също така стимулирането и утвърждаването на междуведомствен подход в различните области и на трето място интегриран подход. Това ще бъдат от основните теми на конференцията по въпросите на младеща в Рим през е, октомври, от 13 до 15 октомври. Основната тема на тази конференция ще бъде достъп на младежите до права. като документите, които ще бъдат одобрени на конференцията, е, ще послужат като основа за заключенията на съвета е, при последното му заседание на 12 декември. Имам предвид съвета на министрите на образованието. Като е, част от заключенията ще бъдат изготвени на основата на процеса на тъй наречения структуриран диалог. Искам да поканя госпожа Коста на така наречения работен обяд в тази връзка. Успоредно с конференцията в средата на октомври в Рим, италианското председателство ще организира и други сесии, по-конкретно посветени на други въпроси от останалите приоритети на триото председателства – това са теми, които понякога забравяме и ние бихме желали отново да насочим прожекторите към тях. Предимно е и заседание на генералните директори по въпросите на младеща от всички държави членки на Европейския съюз с две основни теми – младежите и здравеопазването, като основно вниманието ще бъде насочено към зависимостите и тяхното преодоляване. И е, второ, услуги за младежите. Надявам се, че е, ще е, можем да направим нещо като Европейска гражданска служба. Министър-председателят Ренци, когато говори пред Европейския парламент през юли месец, засегна този въпрос. Европейската гражданска служба трябва да разполага с познания по европейското гражданство и да бъде свързана с желанието на младежите да извършват доброволческа дейност. Също така ще се стремим да оказваме помощ на хората да направят своя професионален избор тази гражданска служба или граждански услуги е, ще бъдат е, част от възможностите, е, които ще се предлагат на младежите в рамките на така наречената младежка гаранция, програмата Младежка гаранция. В Италия сме създали за тази цел интернет портал, на който вече са се регистрирали над 170 000 души. Също така не забравяме резолюцията на Европейския парламент от 17 юли 2014 година – в програмата на италианското председателство са залегнали и други въпроси. Например, предлагането на институционни гаранции. На 5 и 6 ще имаме заседание в Рим е, за е, младежката гаранция. В края на октомври е, в Милано ще конференция за ролята на Европейската гражданска служба и участието в услугите, които тя предлага. Надяваме се, че Италия, Франция и Германия ще поемат ролята на водачи, на пилоти е, те ще пилотират тази програма, която все още не разполага с нормативно основание. Е, за сега е, доброволческите инициативи се провеждат без никаква нормативна уредба. Освен това, смятаме да засегнем и извънредно обширната тематика на формалното, респективно неформалното образование и признаването на уменията, придобити чрез едното или другото. Бих е, е, приключил е, думи, тези стъпителни слова с думите, че в крайна сметка нашия утрешен ден са младите хора и ние трябва много да внимаваме, създавайки възможности за развитието на техния потенциал. Благодаря много за това изчерпателно изложение. Мисля, че създаването на една истинска европейска гражданска служба ще бъде от много голямо значение и ще допринесе за управлението на европейската политика и на европейско ниво, истински европейско ниво, а не само национално. И така давам думата на колегата на първия ред. Виждам, че той поиска да се изкаже. Новни репрезентанти президент Сивоски, na samym początku jedna bardzo krótka uwaga uwaga osoby która Благодаря ви. В началото позволете да направя кратък коментар. Като се опирам на опита, който имам от е, работата си като част от е, полското председателство, знам колко сложна е природата на, на тези дейности, които следва да се организират. Надявам се, ще отделите достатъчно време за реализиране на своите приоритети, а в областта на спорта трябва да се гледа дългосрочно. Тези идеи и инициативи, които се предлагат, имат дългосрочен хоризонт, който аз подкрепям. Смятам, че това е важно. Ние в Европа имаме нужда от последователни политики, които не се ограничават до конкретни събития. Това беше моят по-общ коментар. На второ място ще кажа следното. За мен е важно председателството да предостави такава възможност на отделните държави членки да работят по тези конкретни теми в своите държави. Вие, господин министр, ще работите ли в подобна насока и ще укрепите ли подобен подход? И последен коментар, по-скоро пример. Спортът, разбира се, е нещо хубаво. Физическото натоварване е здравословно, но понякога се случват злополуки и такива се случват и на млади хора. Мисля, че ние в Европа имаме нужда от подобен дебат. Нека да поразмишляваме върху съдбата на тези млади хора, особено непълнолетните, които са пострадали при подобни злополуки и са загубили перспективата на спортна кариера. Професионалните спортисти понасят големи жертви, за да постигнат своите цели. Мисля, че имаме нужда от общо европейско решение, с което да подпомогнем тези хора, които не могат да постигнат професионалните си цели поради злополука. Аз приветствам инициативите, които се представят тук. Мисля, че следва да продължим работата по тях. В същия дух. Благодаря, господин Моргано. Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин държавен секретар, вземам думата, защото подобно на колегата, който се изказа. Сроковете са кратки за всяко председателство. И нещо, което е по-важно, е решимостта, с която председателството се заема да реализира своите цели. Сроковете са от голямо значение, защото те ни помагат да реализираме нашите идеи и това се отразява и на бъдещето ни. Господин Боба, знам, че вие сте решен да постигнете набелязаното и това се отнася не само до периода, за който говорим, но и времето след това. Искам да се спра на въпроса за уменията и приемствеността когато младите отстояват своите права. Ние говорим за гражданите днес, а не гражданите в бъдеще. Ние всички сме ангажирани с проблема за младежката безработица. И това, което чуваме тук е несъмнено хубаво. И то не опира единствено до работата на господин Боба. Мисля, че трябва да се обърнем и към господин Юнкер и да зададем въпроса как ще се осъществи онова, което той обеща в предизборната си кампания. А сега относно Европейската гражданска служба. Бихме искали това наистина да се осъществи и то да протече гладко. Изказваме ви благодарност и можете да разчитате на подкрепа от нас. Следващото изказване. Много ви благодаря, че очертахте приоритетите на италианското председателство в областта на политиката за младеща. Позволете да направя един коментар и да задам въпрос. Мисля, че е наистина важно Европейския съюз да подкрепя активното гражданство сред младите хора, когато говорим за отстояване на техните права, правото им да гласуват. Нека го упражняват по отговорен начин. Понякога младите не се възползват от това си право в пълна степен. Така че приоритетите на политиците и отделните държави трябва да отчитат и потребностите на младите хора, особено предвид и политиката за семейството и заедостта. Аз напълно подкрепям всяка инициатива, която предвижда допълнително финансиране за подобрение в образованието и активната гражданска позиция у младите хора. И сега моите въпроси към вас, господин Боба, относно младежката гаранция. Има определени ограничения за освояване на средства в рискови области при безработица, която е над 3%. При някои държави се повишава прага на възрастта от 25 на 29 години. Вие сте го повишили предвид освояването на средствата. Нека да ви попитам дали по време на вашето председателство възнамерявате да осигурите такава възможност да се използва младежката гаранция също и в области, където безработицата е по-висока от 23%. Това би било добро решение не само за конкретната страна, но за въобще за цялата програма. Мисля, че е добре да обмислите подобна възможност. Благодаря, госпожа Алинов. Благодаря, госпожо председател. Ще се възползвам от тази възможност за да задам въпрос към държавния секретар. Какво е свършено по младежката гаранция, освен това, което очертахте до тук? На преходното заседание чухме, че програмата стартира на 1 май, точно преди 4 месеца и 2 дни. И така бих искала да разбера дали по време на тези 4 месеца наистина са били осигурени работни места за млади хора, ако разполагате с цифрите за Италия. И освен това, дали програмата отговаря на големите очаквания, с които тя бе посрещната. Дали наистина чрез нея се помага на младите да намират работни места. И ако това не се получава, какво се прави, за да се преодолеят проблемите? Благодаря ви. Следващото изказване е госпожа Голи. Много ви благодаря. Целият си живот съм прекарала, работейки с млади хора. Използвали сме изкуството и културата, за да формираме от тях умения и каче... лидерски качества. Мисля, че най-доброто наследство от това, което правите, е да ангажирате младите в процесите на вземане на решения и оформяне на политики. И тогава бъдещето ще е такова, каквото те го оформят. Впечатлена съм от това, което казахте за младите хора ли, като двигатели на иновациите и промяната. Това е от значение. За да имаме иновации, трябва да гарантираме сигурно пространство за експерименти и за поемане на рискове. Мисля, че това е най-голямото предизвикателство – как да осигурим това сигурно място. И аз като творец го разбирам добре, тъй като цял живот се занимавам с това. Това би било едно добро място. Не съм се занимавала много с спорт, но си мисля, че в това пространство действително можем да овластим хората, младите хора, така че те да са сигурни, че бъдещето, което оформят, е точно тяхното бъдеще и то е оформено от тях самите. Благодаря. Мисля, че сега можем да дадем думата на държавния секретар Боба за отговор по зададените въпроси относно набелязаната политика и спорта. Ще ви помоля да бъдете кратък. Много благодаря за зададените въпроси и за вашите изказвания. И така, на първо място към господин Здроевски. А напълно съм съгласен с това, което казахте 6 месеца са много кратък срок за едно председателство. И не може нищо да се постигне, ако се започва от нулата. Затова е много важно да има приемственост по отношение на политиките, тъй като само политики, които се прилагат продължително време, могат да поженат успех. А, и така, италианското председателство в областта на политиката за младеща ще се насочи към две основни а, теми. Първо, а, младежката гаранция. Ние искаме това да бъде част от структурната ни политика, не само да се прилага в обозримия планиран период 2014, но да има структурен елемент, т.е. младежите да получават адекватно подготовка, образование и да могат да си намерят работа. И на второ място по отношение на услугите. Ние отново се опираме на съществуващи практики, има експериментален а, проект, който се осъществява от Европейската комисия. Идеята е да се получи така, че един вид а, да имаме европейска а, публична служба, която да се занимава с това да се подпомага създаването на връзки между младежите в Европа. Искам да кажа също, че това, което вие казахте за достъпа до правата е особено важно. Това е аспект пряко свързан с отговорността. За младежите понякога се мисли, че те са безотговорни. Важно е да се покаже, че не е така. Младежите са способни да поемат отговорност и то ангажирайки се да бъдат иновативни, както в социален план, така и на а, пазара на труда. С госпожа Сантова съм а, съгласен. Политиците трябва да обръщат особено внимание на факта, че младежите остават още да се желая по отношение на избирателната активност. И това би трябвало да а, бъде като червен флаг за всички нас, политиците. Политиците трябва да а, обръщат внимание на този факт, тъй като според мен отсъствието на младежите а, по отношение на политическа активност а, е нещо, което води до обедняване а, на а, нашата политическа картина. Те така биха поели от своята гражданска отговорност и биха помогнали да променят населените места. И мисля, че това ще бъде полезно също така и по отношение на политиката в сферата на семейството. За младежката гаранция. Според мен, е трудно още да се е, говори с е, количествени измерения. Тоест, е, има разминаване в данните. Има младежи, които нито работят, нито учат, т.е. някъде се намират в празното пространство между тези две, два етапа от своя живот. Има резолюция, която вече съществува, но смятаме, че трябва да се изготви друга, която да се подкрепи в по-широк план. Господин Аденов, казвате, че рано да се очакват конкретни данни, но имам предвид, че е трудно предвид на факта, че младежката гаранция е функционира само от няколко месеца, да се дават прогнози. Трябва да се положат сериозни усилия. Към края на 2014 година може да се направи един а, преглед, а, както и 2015, когато се разходват вече предвидените средства. За, госп... за казаното от госпожа Уорд, мисля, че е нужно да разширяваме възможностите и безопасните пространства, в които младежите могат да развиват една широка гама от умения, които да им помагат в социален и професионален план. Така социалният диалог е платформа, която може да ни помогне да се ориентираме по-добре какви биха могли да бъдат тези пространства и как да гарантираме независимостта на младежите, която постепенно да се усилва в един климат на защитеност, докато те наберат достатъчно самостоятелност, за да станат пълноправи членове на обществото. Председателката. Благодаря ви. А, може би ще има възможност за още един-два въпроса. Трябва обаче да а, работим по-бързичко, защото а, иначе преводачите ще тръг, си тръгнат преди да сме свършили дневния ред. Да, накратко. програмата на председателството в областта на спорта. На първо място искаме да реализираме всички инициативи, определени и подкрепени по време на гръцкото председателство в работната програма за спорта 2014-2017 физическата култура като средство за гарантиране на социалното приобщаване ще бъде сред нашите приоритети, както и ефективни действия за решаване на проблема с договорените мачове и други видове измами в спорта. Това е много важна задача. заседанието на спортните министри на 21 октомври в Рим, както и заседанието на 25 октомври на министрите в формат съвет ще разгледат тези въпроси. Има два основни момента. Спортът и иновациите. В много случаи спортът е поле, в което има нужда от иновации, нови технологии, които могат да намерят важно приложение в други сфери на нашия живот. Трябва да обръщаме внимание на упражняването на спортовете, да подчертаваме здравословните ползи от заниманията с спорт още от съвсем млада възраст. Неодавна излезлите данни сочат, че намалява броя на лицата, които активно се занимават с спорт. Хората все повече възприемат един сетнал начин на живот и оттам се обяснява и нарастването на процента на младежите, които страдат от свръхнормено тегло. Искаме да насърчаваме хората да се занимават с спорт извън организационните форми в образованието. Може би колегата може да допълни тук. Благодаря ви. Госпожо председател, с ваше позволение и съвсем накратко искам да подчертая казаното от държавния секретар, що се отнася до централното място на спорта – в 6-месечната програма, нашето председателство за спорта и училищата. Ще се спра на въпрос, който постави депутата Станиевски. Да се насочи вниманието към изграждането на конкретна програма, така че а, спорта да се разглежда като един вид безопасно пространство и да се насърчи връзката между спорта и образователните институции. На 13 а, в Рим ще се проведе 14-та конференция за а, двойната кариера. Това е, е на форум, където ще участва и Европейската атлетическа асоциация. Благодаря, казва председателката. Благодаря ви много. Много благодарим за изказаният от председателството ангажимент към тези важни теми. Преди две години излезе важна резолюция в контекста на младеща и спорта. Важно е да се разглеждат и възможности за развитие на двустранно на кариера на младежите след приключването на, обр... на официалното им образование. Така че тук мисля, че бяха от... отразени доста от поставените въпроси и идеи. Е, парламентът определено поддържа идеята Европейската гаранция да се продължи до края на 2019 година и вие някакси ни изпреварихте в това отношение, за което много се радваме. Нарадвам, ще се надяваме също и предвижданите съкръщения в бюджета да, се, да отпаднат. Искам да кажа, че Италия е на страната на Европейския парламент в това отношение. Това е много важно а, за напред. Нямаме повече време, за съжаление, и за това искрено ви благодаря за участието. Сега ще а, закрия заседанието на а, комисията. Ще ви моля да освободите залата а, колкото може по-бързо, за да можем да продължим с заседание на координаторите, за което ни остават само 20 минути. Благодаря ви.